Good afternoon, dear colleagues, everybody. I will start and I hope that uh, our... Добър ден на всички. Започваме да се надяваме, че колегата ще дойде, ще дойде по време на дебата. Първата точка от дневния ред от следобедното заседание е годишният доклад на Евроюст. Сред нас е Аксел Фос, той ще бъде нашия докладчик. Искам да кажа няколко думи. Съгласно договора от Лисабон, създаването на Евроюз и Европейската прокуратура вървят ръка за ръка. Предложението има за цел да се засили сътрудничеството и борба с трансграничната престъпност. Ние помолихме председателя на, на Евроюст, господин Мишел Конинск, да дойде и да представи годишния доклад на Евроюст 2013, който беше публикуван миналата седмица. След тогава ще започне втората част от тази точка от дневния ред и ще, предста... ще чуем доклада на... за сътрудничеството в областта на наказателното правосъдие. Първо ще дам думата на госпожа Коник. Заповядайте. Благодаря много, госпожо председател, уважаеми дами и господа. Удоволствие е за мен е да ви представя нашия годишен доклад и по-рано от предвиденото и това не е първоаприлска шега. Повече от 300 души работят в Евроюст. Нашият, нашите служители са изключително опитни, които работят заедно, тласкани от една амбиция и тя е да намалят престъпността в ЕС където е възможно да спрат организираната престъпност и тероризма. Така че нашата амбиция не е просто да растем само заради самия растеж, а амбицията ни е да направим Европейския съюз едно по-безопасно място. Това включва различни действия, като днес искам да ви запозная с оперативните и стратегически действия на Евроюст. Също искам да споделя с вас до каква степен сме повлияни от законодателните промени вследствие на договора от Лисабон. И как в бъдеще възнамеряваме да се борим с организираната престъпност, тежките престъпления в рамките на Европейския съюз. Донесла съм също съвсем нови копия на годишния доклад. Обичайно докладът е наличен в края на април, но сега обстоятелствата са изключителни и с оглед на променената ситуация ние взехме решение да представим доклада по-рано, а през юни да представим нашия напредък. Този доклад току-що беше финализиран. Може да има съвсем дребни грешки, които открихме малко по-късно, но съдържанието, текстът със сигурност няма да се промени. Ще бъдат предоставени преводи, както обикновено, горе-долу около 12-13 юни. Приветстваме подобен тип представяне в както е разпоредено в член 85 от договор от Лисабон, има нужда от дейността на нашата агенция. И с, с този доклад искаме да покажем колко добре или зле сме се справили през миналата година като този доклад е основният инструмент, основният инструмент за оценка на нашата работа. За мен този доклад не е първи, това е, е третото ми представяне. Имахме няколко срещи, няколко представения в Европейския парламент. През февруари бяхме посетени от комисията Либе от нейни представители, като ги запознахме с дейността, която извършваме в Евроюст. През март миналата година имахме възможност да присъстваме на съвместно изслушване във връзка с създаването на Европейската прокуратура. Връзката с Евроюст наскоро имахме честа да приветстваме Аксел Вокс, член на Европейския парламент, и имахме възможност да проведем интерактивна дискусия, което беше от голяма полза и за нас, и за господин Аксел. Ние наистина приветстваме подобен начин на сътрудничеството и обмяна и заедно с комисията ще продължим да допринасяме за дискусиите, защото това ще ни помогне да придобием по-добра представа как работим и как можем да се подобрим в близко бъдеще. И така, оперативната дейност на Евроюст. През 2013 имаме повече случаи, отколкото през 2012. 1576 случая, като през 2012 бройката беше е, малко под тази. Основните неща, с които се занимаваме, са организираната престъпност, като нашите Факта, че имаме повече случаи е добър сигнал, защото ние правим това, което трябва да правим и то е да прокараме мост между нас и правораздавателните органи в държавите членки, да ги накараме да работят заедно, екипна работа, като по този начин заедно ще постигнем повече, като обединим опита и компетенциите си. По отношение на основния инструмент, използван от Евроюст за по-добра борба с организираната престъпност, това са а, срещите за правно сътрудничество. През 2013 проведохме 206 такива срещи като те бяха насочени към подобряване на координацията. Координирахме случаи във връзка с всички правни органи в държавите членки, като отбелязахме значителни успехи. В рамките на тези координационни срещи дискутираме правни казуси, въпроси с юрисдикцията, възможни конфликти на юрисдикцията, най-доброто място за работа на прокуратурата, но най-важна е обмяната на информация, като тази информация може да ни позволи да съберем повече допустими доказателства, за да се, е, с които конкретните органи да се върнат в своята страна, разполагайки с ясни, добри доказателства. А добрите доказателства най-често водят до добра присъда. Постигнатите е, присъди всъщност са това, което демотивира престъпниците. Да, разбира се, разследванията е, е, се водят много добре, но ако те не бъдат последвани от е, присъди и иземване на имущество, това действа демотивиращо. Ние искаме да накараме нашите партньори да обсъждат правни и юридически въпроси. Важно е да се дискутират стратегиите, дали това е правилният момент да се предостави правна помощ, дали трябва да се подходи по определен начин или да засилим съвместното сътрудничеството посредством съвместни разследвания, екипи, дали ни е необходима бърза или ускорена реакция. Всичко това се обсъжда по време на координационните срещи. И пак ще повторя, през 2013 проведохме повече такива срещи, отколкото през 2012. През 2013 имахме 7 координационни центъра за проследяване на изпълнението на действията. Това е начин за проследяване за контрол на координацията, центрове за обмяна на информация за развитие на, и обсъждане на правни юридически теми. Защото само по този начин разследващите и правораздавателните органи ще могат да извършват претърсвания, да извършват отнемане на имущества по един единен начин. По този начин се постига договореност, кога е най-добрият момент, къде е най-добре да се подходи и какво трябва да се направи. Тези центрове започват работа в 6 часа сутринта и имат за задача определят ли има необходимост дали има необходимост да бъдат представени пред разследващите органи и пред съдебните инстанции допълнителни доказателства. И по този начин ние постигаме един добър контрол, един добър съдебен контрол. Независимо дали става дума за трафик на хора, дали за нелегални иммигранти, измама, тези координационни срещи често се е, комбинират с съвместни разследващи екипи и работа в координационните центрове. Цялото това сътрудничество наистина доведе до добри резултати. Един пример, който е свързан с нелегалната иммиграция. Случаят започна през 2012 година. Франция, Обединеното кралство, Белгия Години наред нелегални трафиканти успяваха да вмъкнат кюрди в тези държави. Беше изградена изключително добра структура през Франция, Белгия. Съответно, разследващите органи трябваше да седнат заедно и да координират действията си. Проведохме две координационни срещи и в края на 2012 решихме да създадем един съвместен екип за разследване, който в началото на 2013 година постигна големи успехи в Обединеното кралство. Каналчиите успяваха всеки ден да прекарат по 20-30 души. Не е необходимо да ви казвам каква цифра е това. Всеки един от тях е плащал по 2000 евро. А и ако направите една обща сметка на годишна база, са прехвърлени по 4000 души, всеки един по 2000 евро – това са 8 милиона евро, а най-вероятно тази сума е много по-голяма, тъй като са прехвърлени по 20-30 души, всеки от които е трябвало да плаща по 2000 евро, които не са подлежали на връщане. В координационния център успяхме да организираме работата ни така, че да извършим 36 ареста и да хванем да, из, да хванем на място трафикантите и да издадем европейски заповеди за арест. Без подкрепата на Евроюст това нямаше да може да се случи. С помощта също на тези координационни срещи, с помощта на координационните центрове. Е, ако беше подходено по нормалния начин, нямаше да се постигне този резултат, който постигнахме сега. Говорим за 8 милиона евро на годишна база, получавани от престъпниците. Това трябваше да бъде спряно. Ако прегледате внимателно доклада, ще видите, че сме, че сме успели да прекратим милиони евро, приходи за престъпниците, именно това е целта, към която се стремим. Ако прочетете примерите, ще видите, че сме постигнали добри присъди, че сме конфискували имущество и искам да подчертая, че постигнахме резултати в борбата с организираната престъпност. Същото се отнася за Литва, Латвия, Естония, и успяхме да прекратим организирана престъпна група, която беше откраднала над 100 луксозни автомобила. Това беше една от най-добре уредените групи за извършване на кражби. Те организираха зрелищни надбягвания, за да избягат от полицията и това може да се нарече престъпление на 21 век. Благодарение на координационните срещи, благодарение на екипите за съвместно разследване, благодарение на правното сътрудничество, ние успяхме е, да прекратим дейността на тези краци от Литва, успяхме да предотвратим кражбата на имущество за над 500 000 евро. Няколко пъти посочи съвместни екипи за разследване. През 2009 година Евроюст получи възможност да се ползва от, от, от експертен опит беше увеличен броят на нашите експерти, като разбира се количеството е важно, но качеството също е от голямо значение. През 2013 ние имаме повече координационни срещи, повече координационни центрове и съответно и повече положителни примери, с които да се похвалим. Най-важното за постигане на тези резултати е, е професионализмът на нашите експерти и разбира се финансирането. В сравнение с предишната година получихме значителен, значително по-висок бюджет 13, 18 of them were being established in the course of 2018. What we also do, we have... Също така, ние имаме експерти от съвместните екипи, имаме секретариат, който всяка година провежда съвместни срещи с всички експерти и членове на екипи. Искам да посоча също и новите механизми за оценка, които се отразяват на всички. Как можем да подобрим нашата работа? Ние успяваме а, да поставим точните екипи, да осигурим правилните доказателства и да, по този начин да се борим с организираната престъпност и тероризма. А крайният резултат се изразява в присъдите и в а, изетото имущество. Екипите са подкрепяни и технически, и правно, и финансово. Ние приветстваме предложението на комисията, защото това, което направихме през 2009, ще продължи по същия начин. Малко се притесняваме за следното. В за предложените действия за Европол по отношение на техническите операции и финансова подкрепа. Единственото, за което искаме законодателя да направи, е да създаде яснота. Ние искаме последователност. Ние искаме нашите експерти в съвместните разузнавателни екипи да разполагат с правилните инструменти. Да се създаде яснота о нашите ползватели, което ще бъде положителен сигнал Малко сме притеснени от липсата на такава яснота, но съм сигурна, че в даден момент това ще бъде променено. Оперативната работа върви добре, ще продължаваме да работим, защото ние наистина вършим много добра работа по отношение на оперативната и правораздавателната дейност. По отношение на стратегическите дейности. Организирахме три стратегически срещи в рамките на двете председателства, в рамките на ирландското. Срещата беше посветена на създаването на Европейската прокуратура през април миналата година. Още една среща през ноември на, на екологичните престъпления. Това показа значението на измамите в рамките на Европейския съюз. Всички съществени институции, разбира се и Евроюст, дискутираха правни въпроси в рамките на семинари, практически въпроси. Резултатите от тези стратегически срещи винаги се обобщаваше в една в доклад и се разпращаше на всички държави членки в Европейския съюз. Ние споделяме практиките, правим разлика между добра и лоша практика и постоянно се опитваме да станем по-ефективни. Също така, се борим с всички видове организирана престъпност. Това е разполагаме с голяма мрежа от експерти в областта на борбата с тероризма. По дефиниция, защото всички знаете за какво говорим. Те разполагат с голям опит и са готови да споделят своя опит с нас, уроците, които са научили. Всяка година се срещаме с феномен, който е съществен във връзка с борбата с тероризма. През миналата година ние се насочихме вниманието си към възможните измами с средства в Сирия. Ние събираме всички експерти, провеждаме дискусии и резултатът се споделя с останалите държави членки от ЕС. Трябва да продължим а, нататък, за да получим. А, искам да ви, да ви дам една представа за последната точка. Имаме ли достатъчно време? А, разбира се, трябва да кажем нещо и за законодателната страна. Имаме предложение за регламент за Евроюст. Помислихме внимателно преди комисията да направи своето предложение за Евроюста. Преди 17 юли 2013 година а, бе направено предложението. Приветстваме този дух на откритост. Е, и сега, разбира се, сме заети с преразглеждане на различните законодателни положения, там където това е необходимо. И въз основа на предложения текст продължаваме да даваме нашият принос и през октомври, в средата на октомври, ще имаме среща в Хага, където ще се съберат всичките специалисти и ще обсъдят регламентът за Евроюст, който се предлага. Ще помислим за структурата на Евроюст, ще помислим за задачите и приоритетите на Евроюст. И всичко това възоснова на проекта, публикуван на вебсайта на съвета. Сега, за регламента на Евроюст приветстваме възможността да играем активна, изпреварваща роля. И мислиме, че това е най-добрият начин да възпрем потенциалните престъпници и организираната престъпност. И приветстваме възможността, която се предлага както от националните парламенти, така и от Европейският парламент, да ви представим годишен доклад, нещо, което правим в момента. Дидната седмица, на 7 април, ще представя нашият принос на заседанието в Копен. Нещо, което беше обсъждано в доста много, в доста големи подробности. Колегиумът, фактически, който е, това е управителният съвет, е, ще, управи, ще обсъдим там всичко, включително и оперативните въпроси. Всички наши служители а, имат своите специфични задачи, те трябва да работят а, заедно по координиран начин. Значи, трябва не само а, да организираме оперативни срещи, така наречените срещи за координиране, но също така колеги, цели им трябва да се събира и да обсъжда а, тези въпроси. Намалили сме чисто административните срещи на управлението до 10 годишно. Всичко останало, това са оперативните срещи за координиране на дейността на правоприлагащите органи. С пък председателството на изпълнителният орган на Евроюст. Винаги, когато, сме, е, когато е необходима оперативна помощ, административна помощ, е, ние я оказваме. При едно условие тя трябва да бъде е, балансирана и съразмерна. Защото става дума за едно ограничена ограничена област на криминалната, криминалната престъпната дейност, 95% фактически се обхваща от нашите координационни срещи. Благодаря. Благодаря, госпожо Камингс. Беше много интересно да изслушаме вашият доклад. А сега веднага ще дам думата на докладчика, господин Фос, който ще представи своя работен документ. Благодаря, госпожо председател. Бих предпочел да говоря на немски. Първо искам да благодаря на госпожа Коникс за нейния доклад. Да благодаря също, че бях поканен да посетя Евроюст. Успях да събера впечатление от работата, от институцията. Беше, посещението ми беше много полезно. Необходимо е да се борим с трансграничните престъпления, киберпрестъпност, тероризъм, детска порнография. Всичко това е много важно. Впечатленията ми от институцията са много положителни и също и от начина на работа. Първо искам да кажа, че за, за съжаление в този законодателен период не успяхме да приключим с предложението за реформата в Евроюст. Достигнахме само до работен документ и се надявам след изборите да започнем да се занимаваме по-интензивно с този въпрос. Някои точки, които съм изброил в този работен документ, които са неясни за мен или по-скоро недостатъчно добре обяснени. Трябва да се дадат повече обяснения във връзка с взаимодействието между отделните институции. Ако погледнем приложение едно от предложението за реформа и за регламент, се там се казва, че Евроюст се занимава с определени наказателно-правни случаи че той си сътрудничи с Европейската прокуратура. Но ако погледнем какво е разпоредено във връзка с Европейската прокуратура, ще видим, че се получава един вид конфликт между компетенциите. Не може да се каже кой всъщност, кога и къде отговаря. И от тук ще бъде много необходимо да се обясни точно какво трябва да прави Евроюст и какво точно трябва да прави Европейската прокуратура. Това е въпрос към комисията. Дали не може е, това разпределение да бъде формулирано по-точно. Още един въпрос към комисията. Как искаме да подходим, когато в съвета не се постигне мнозинство по отношение на Европейската прокуратура? Ще трябва да се намери начин на сътрудничество и аз се питам дали това би било разумно за бъдещето. И тук трябва да се запитаме какво ще стане, ако Европейската прокуратура, ако Европейският прокурор не бъде подкрепен от дадена държава членка. По отношение на организацията на Евроюст. Както чух от председателя, Евроюст сам по себе си функционира много добре, има известна независимост и по мое мнение или по, според моята оценка, работа да се върши много добре. В предложението обаче се добавят две неща. Първо, така наречения колегиум, комисия, която се състои от два, в която членуват е, двама члена от комисията. Не ми е ясно каква е причината в тази комисия да има двама представители на комисията. Каква е тяхната функция, техните компетенции? И към момента нещата си вървят много добре и защо е необходимо да се добавят тези двама представители? За мен не е ясно защо сега се прави разлика спрямо настоящата ситуация. с въвеждането на така наречената изпълнителна комисия, която всъщност е нов орган и в която също има представител на комисията. И тук не ми е съвсем ясна причината, защо това наистина е важно. Не оставам с впечатление, че Евроюз без такава изпълнителна комисия би работил по-лошо или не би изпълнявал задачите си. Затова тук ми изглежда, като че ли ситуацията се осложнява ненужно. Ще бъда благодарен, ако комисията изрази становището си по този въпрос. В момента, като че ли се появява една двойна структура, която не е задължително необходима за изпълнение на задачите на Евроюст. Ако погледнем оперативните въпроси, вече имам усещането, че че Евроюст работи с Европол доста успешно и тук да се добавя и европейския прокурор, ми се струва, че тези тези три институции, ако бъдат на едно и също място в Хага, това би било ефективно. Ако тръгнем в тази посока, това ми се струва ефективно решение. Искам пак да посоча към тази недобре обмислена ситуация, по мое мнение, с Европейския прокурор. Връзката между Европейски прокурор и Евроюз. Не, не трябва ли връзката между тях да бъде затвърдена, но не трябва ли също така да се засилят връзките с Европол и с Олаф, например? Трябва да помислим как след това системата на трансграничното наказателно преследване ще функционира. В момента имам усещането, че някакси нещата вървят и за това въпроса към председателя на Евроюст е как в момента се осъществява сътрудничеството с ОЛАВ. И ако имаме и европейски прокурор, като че ли ще имаме нужда от още една структура, за да можем ефективно да използваме наличните ресурси. Именно в тази връзка и въпросът как изглеждат нещата, как ще се отрази това върху бюджета. Както казах, Евроюст се справя добре с бюджета и изпълнява текущите си задачи. Е, замисленото сътрудничеството с Европейския прокурор, подпомагащите дейности, контролът и тогава бих се запитал и бих попитал и комисията дали това ще се отрази върху бюджета на Евроюст и дали това няма да породи допълнителен дефицит. Още един въпрос в тази връзка – доколко националните парламенти ще бъдат привлечени в този, интер... в този междупарламентарен и междунационален контрол, доколко ще могат те да участват в а, а, този контрол. Освен това, още един въпрос към комисията. Защо предложението за регламент за Евроюст се представя преди оценката с оглед на изпълнението на решението от 2002 година. Защо се представя това предложение сега, след като грешките, пропуските от тогавашното предложение са отстранени? Дали тези грешки и пропуски са взети предвид в сегашното предложение и дали това изпълнение, това предложение не можеше да почака? Според мен е разумно да се направи стъпка в посока към тази наказателно-правна директива, но това ще има смисъл само ако постъпим правилно и създадем една структура, която да не води след себе си двойна, тройна, четворна структура. Евроюст, Европейски прокурор, ОЛАФ, който също се занимава с същите тези въпроси и освен това и Европол. Според мен всичко това трябва да бъде облечено в правилна, да, да има правилно основание с точно определени компетенции. Според мен предстоят още детайлни работи, за да може предложението да придобие завършен вид. Благодаря ви, господин Фос. Сега ще дам думата на представителите на, на комисията. Имаме тук а, а, гости, които съм добре дошли, а сега ви имате думата. Госпожо Краца, Както вече беше казано, и нашите идеи тук са сходни, подкрепяме проекта доклада. Трябва да кажа, че искам да посрещам с радост доклада на директора на Евроюст. Трябва да видим добавената стойност, значението на координацията, на сътрудничеството на европейско равнище, значително взаимното признаване, създаването на съвместни екипи за разследване посетихме наши колеги в Швеция и съдебните власти там, те ни разказаха как работят, как ползват предимството на това сътрудничество. И тъй като съдебната система е национален въпрос, мнозина смята, че само националните власти трябва да се занимават с него. Приветствам и приемам предложенията на доклада. Особено се интересувам от това какво може да се направи за борба с трафика на човешки същества, на деца, на наркотици, борбата с незаконната иммиграция. Защото превенцията е най-доброто, което можем да направим. Как можем да бъдем по-ефективни в нашата оперативна работа? Тревожа се а, за предложенията, свързани с Apple. А, имаме а, предложението за европейски прокурор. Не сме, а, не подкрепяме това предложение. Някои са за, други са против. Какво искаме? Искаме силен Евроюз, добро сътрудничество в областта на правосъдието и правоопазването. И, но тук има и рискове. Можем да подроним взаимно усилията си, защото ако искаме да имаме система, която да а, бъде в полза и ако имаме на, на Европейската прокуратура, и ако имаме подобна прокуратура, в такъв случай ще намалее сътрудничеството в, областта на правоопазването и правосъдието. Ние сме още в, на предварителният етап. Искаме Евроюз да бъде силен и каквото и да стане с Европейската прокуратура, която се предлага, това в никакъв случай не трябва да се отрази отрицателно на усилията за координиране, за сътрудничество и съвместната оперативна работа, това, което върши днес Евроюст, защото всичко това е особено важно особено във връзка с законодателната работа, тъй като говорим за регламент. Много важно е да решим точно какви ще са правомощията на различните органи и какви ще са правомощията и задачите на Евроюст. Мисля, че можем да поговорим още за това днес. Благодаря. А сега ще дам думата на представител на Европейската комисия. Благодаря, госпожо председател. Добър ден на всички. Е, удоволствие е да бъда гост на вашата комисия и да отговоря на някои от въпросите, зададени господин Вос. Благодаря и за доклада, който според мен е много положителен. Имам някои забележки, имаше забележки, има и някои въпроси, на които ще отговоря. Разбира се, ще дадем отговори в писмен вид. В обичайните срокове. Първи въпрос беше повдигнат за разделението на правомощието между Apple и е, Eurojust, е, Eurojust. А, за нас това е много о, а, а, ясно. А, ако, а, е, това, е, това е залегнало в трети член на а, регламента. А, защото когато има престъпление срещу финансовите интереси на на Европейския съюз, там може да бъде в рамките на правомощията на Евроюст. В тези случаи, когато е, проблемите са в е, правомощията на националните органи, е, съгласно регламента, те ще свършат своята работа. Разбира се, когато националните органи са ангажирани, правомощията на Евроюз остават абсолютно непроменени. Значи, страните членки, които не участват в, в работата на Apple, тогава Евроюз ще продължи да изпълнява нормалната си роли. Нормалната си роля. Имаше въпроси относно структурата. Трябва ли да има представители на комисията в колегиума и в изпълнителния съвет? Тук става дума за правомощията и организацията на агенциите, които вече са изяснени, а пък може да има един представител на комисията в изпълнителния съвет. Така, отношението между Apple, Евроюст, Европол, Иванов, очевидно трябва да бъдат много ясни тези отношения. Всички тези а, агенции имат своята роля и разбира се, ако е необходимо по-нататъчно изясняване на техните взаимоотношения, сме готови да го направим. Имаше въпроси за бюджета на Евроюст, дали ще има някакви последици върху обема на този бюджет, как ще работи Apple като организация, какъв ще бъде личния състав. Това разбира се зависи от преговорите и от техният изход и какви задачи ще бъдат възложени на тази организация. Несъмнено ще има последици за бюджета на Евроюз. Напълно сме съгласни с вас, че трябва да продължим да подкрепяме Евроюз, който трябва да бъде силен и в никакъв случай новата, новият орган не трябва да бъде в, в ущърп на, на работата на Евроюз. Те трябва взаимно да се допълват, а не да се конкурират. Това са най-важните въпроси. Ще спра до тук. Благодаря. Сега от името на гръцкото председателство господин Константинополус. Благодаря, госпожо председател. От името на гръцкото председателство на съвета и аз бих искал да благодаря на госпожа Конингс за нейния доклад. Искам да благодаря и на господин Фос за неговото становище. Искам да ви уверя, че становищата на тези двама докладчици ще бъдат взети предвид от гръцкото председателство. Винаги, когато се отнася за едната или другата организация. Но още самото начало, гръцкото председателство, от началото на своя мандат, отдели специално внимание на тези законодателни актове на Евро Юст и създаването на ЕПО. Става дума за много важни законодателни актове, особено важни за нашето председателство, защото добре известно е, беше предложението за регламент за сътрудничество в областта на борбата с престъпността. Беше направено предложението през 2015 година, правното основание 25 е ти член на договора, е, за да може Евроюз да стане по-ефективен, да се създаде нов модел и да се увеличи е, оперативната ефективност на Евроюст. Разговаряли сме по този въпрос в работната група. Започнахме през септември 2013 и се надяваме, че ще приключим с първоначалното, първоначалният анализ на текста до края на 2014. Има след някои въпроси, които все още трябва да бъдат е, изяснени. Предложението за регламент за Евроюст е един от главните ни приоритети. Имахме вече е, пет срещи на съвета и работните групи. На 7 април и е, на 7 и 13 юни ще има по-нататъчни е, заседания и ние очакваме приносът на Евроюз. Вече ги поканихме да представят работата си в нашата работна група, да кажат своето мнение и ние сме сигурни, че а, е, това ще бъде един положителен принос, който очакваме с нетърпение. Както вече подчерта, гръцкото председателство смята, че този въпрос е тясно свързан с а, предлаганата Европейска прокуратура. Ще има 14 срещи по този въпрос за обсъждане на а, бъдещата Европейска прокуратура по време на нашия мандат. Тоест, надяваме се, че ще допринесем за решаването на този въпрос ще обсъждаме и въпросите повдигнати днес тук. В рамките на така нареченият комитет по член 36. И накрая, когато се решават тези проблеми, винаги трябва да се взема предвид мнението на страните членки, а също така и основните насоки, които чухме днес в докладите на госпожа Коникс и господин Вос. Искам да благодаря за техните препоръки. Те ще бъдат ценни указания на нашата по-нататъчна работа. Благодаря. И сега ще дам отново думата на госпожа Конингс. Съвсем накратко, ако обичате. А, това беше предупреждение и за това ще бъда кратка. Благодаря много за интересните ви доклади, благодаря за положителните изказвания. Ние споделяме вашата загриженост, че на законодателно равнище трябва да избегнем каквото и да е дублиране между различните органи. Трябва те взаимно да се допълват и ако има някаква възможност е, тези, е, възможност тези дублирания да бъдат избегнати по законодателен път, е, трябва да имаме предвид това и в регламента за Евроюст, и в регламента за Европейската прокуратура. Трябва да се стараем всички да работят оптимално, съгласно възложените им задачи и техния мандат. И това трябва да бъде основа на регламентите, които се подготвят. Надявам се, че тези регламенти ще бъдат завършени едновременно и ако има каквато и да е опасност от дублиране, значи не сме си свършили добре работата. Защото дублирането значи да се създаде объркване на оперативно равнище. Това няма да бъде посрещнато добре и няма да бъде в полза на борбата с престъпността за да можем по-ясно е, да знаем каква помощ се очаква от нас чрез Европейската прокуратура, е, дали ще бъде оперативна помощ, дали ще бъде правна или техническа помощ, е, но във всички случаи това не трябва да бъде в ощръп на службите на националните правоприлагащи органи, които, както вече бе споменато, е, се заемат е, с, с е, работят с 95% от престъпните деяния в Европа. Направили сме една сметка. През последните 10 години непрекъснато се увеличават делата. 6% всяка година. Значи 60% се увеличило натоварването през последните 10 години. за съвместните екипи за разследване с радост ги създаваме, но от 13 година, 2013 година, вече плащаме за тях от своя бюджет, без да имаме допълнителни средства отпуснати за тази цел. А, така че трябва да се знае, че през следващата година всички агенции ще имат по-малък, намален личен състав и по-голям обем работа. Значи, ако а, Аз не съм математик, а, нито пък съм магиосник, нито съм фокусник. Не знам как ще можем да оказваме помощта, която се очаква от нас, абсолютно при нула разходи. Значи ще имаме по-малко хора на разположение, по-малко служители и повече задачи. Ако може някой да реши този проблем и да ни помогне, ще бъдем много благодарни. Във всички случаи искаме да подобрим и увеличим броя на услугите, които оказваме на правопазващите органи. Благодаря. И аз ви благодаря, госпожа Конингс. Благодаря, че бяхте наша гостенка. Разбирам, че господин Вос не иска да вземе думата. Благодаря му, защото вече министрите, представители на гръцкото председателство чакат навън и така ще минем към следващата точка на дневния ред. Okay. Dear colleagues. И така, уважаеми колеги, моля всички в залата да вземат местата си. Всички гости, моля, взем, вземете местата си, за да можем да продължим с работата. Следващата точка в дневния ред за следобедното ни заседание включва представяне от страна на трима министри от гръцкото председателство, господин Атанасио, министър на правосъдието, прозрачността и човешките права, господин Микелакис, министър на вътрешните работи и господин Деандис, министър на обществения ред и е, гражданска защита но той е изпратил свой представител всъщност на днешното заседание, тъй като се е наложил да остане в Атина. И така, тук ще чуем тримата министри, които ще представят съответните ресори със съответните приоритети. Също така нашата молба към тях е да представят а, информация пред а, членовете на нашата комисия за резултатите от съвета по ПВР на 3 и 4 март, а също така и да представят а, решението за свързано с разследването на европейски граждани. И така, господа министри, истинско удоволствие беше за нас да работим с вас до сега. Благодаря ви за сътрудничеството с нашата комисия. И веднага ви давам думата. На първо място давам думата на господин Атанасио. Заповядайте. Благодаря, уважаеми членове на Европейския парламент. За мен е истинско удоволствие да бъда сред вас днес. И по-специално пред представителите на комисията Либе. За мен е удоволствие да представя работата, която беше извършена през първите три месеца от страна на гръцкото председателство по отношение на някои много деликатни и щекотливи въпроси, свързани с правосъдието и вътрешните работи. И тъй като имам пред себе си представители на Комисията по правосъдие, ще ми бъде истинско удоволствие да ви представя тези аспекти. На последния съвет по ПВР на 3 и 4 март председателството беше в позиция да обяви споразумение, което беше направено с Европейския парламент по отношение на предложение за директива за борба с фалшифициране на евро и друга валута. Това беше един от основните приоритети на гръцкото председателство. Това означава, че сме в позиция да приемем този законодателен акт незабавно след като се гласува в Европейския парламент и е одобрен от съвета. Тази, това предложение замества регламент 383 от 2002 година. Основната цел на тази директива е да защитава еврото и други валути от фалшифициране и, и, и също така да се намали риска от съдебен туризъм. Освен това, нашето заключение ние приключихме и приехме директивата за европейски, Европейската заповед за разследване, а също така и по отношение на конфискуването на активи, които са добити от престъпна дейност в Европейския съюз. Освен това, съвета на 14 марта 2014 година одобри предложение за директива относно Европейската заповед за разследване в наказателно-правни аспекти за да се улесни конфискуването и възстановяването на активи, които са в резултат от организирана престъпност и трансгранична престъпност. И така, по отношение на бъдещите стъпки в областта на правосъдието и вътрешния ред, аспекти, които бяха обсъждани, по време на неформалния съвет през месец януари 2014 година в Атина, а и на двете заседания на Корепер, министрите на правосъдието по време на съвета през март бяха информирани от Европейската комисия относно от основните аспекти за предстоящото съобщение на комисията във връзка с развитието в областта на правосъдието и вътрешните работи. Министрите изразиха своите становища. Председателството посочи, че ще разгледаме начина по който ще се процедира с тези процеси в бъдеще по време на съвета през юни. По отношение на регламента за защита на данните, Министрите на правосъдието посочиха, че общата насока на председателството удачно и по отношение на глава 1 до 4 и глава 5 ще бъдат разгледани допълнително на експертно ниво в рамките на работната група по защита на данните и обмен на информация. Що се отнася до директивата за защита на данните, трябва да отбележа, че информирахме министрите и говорихме по този въпрос в рамките на съвместния комитет по ПВР. По отношение на проекта за Европейска прокуратура информирахме съвета по отношение на работата, която е предприета в рамките на този законодателен акт. И а, уведомихме министрите, че ще предприемем необходимите действия. Фокусирахме се върху три аспекта в дискусията. На първо място възможност за създаване на централно седалище на Европейската прокуратура, идея, която беше подкрепена от министрите, но основният проблем, основният въпрос, който се повдигна, е свързан с това, че Европейската прокуратура трябва да бъде независима и ефективна. Вторият аспект е свързан с задълженията и отговорностите на Европейската прокуратура. Повечето министри подчертаха, че ще продължим да работим по всички аспекти и на национално ниво. И накрая трябва да се а, работи по отношение на а, гаранциите, които се предвиждат и да се постави фокус върху тези аспекти. Във връзка с а, директивата за гаранциите за непълнолетни лица, Посочихме, че сме провели три работни срещи на работната група и призовахме съвета да опише приложното поле, правото на достъп до адвокат и също така неприкосновеността на непълнолетните членове 2, 6 и 14 съответно беше положена много работа, много усилия и заедно с съвета, комисията и парламента председателството ще продължи да работи последните аспекти които са от интереси за вашата комисия. На първо място, бъдещето развитие в областта на правосъдието и вътрешните работи. Стокхолмската програма беше и продължава да бъде много полезен наръчник за усилията, които трябва да се предприемат в рамките на Европейския съюз, за да може да се създаде пространство на правосъдие. Съгласно член 68 от договора, Европейският съвет следва да определи следващите стратегически насоки по време на съвета през юни 2014 година. След неформалния съвет в Атина в началото на 2014 година, срещите в Корепер и съвета през март по ПВР, както вече казах, вече сме в позиция да очертаем основните идеи и предложения на държавите членки предвид бъдещето развитие. Също така Европейската комисия издаде две съобщения на 11 март и Европейския парламент с резолюция по Стокхолмската програма. Всички тези елементи подпомогнаха дискусията. Нашето общо разбиране е, че трябва да отдадем внимание на качеството, а не на количеството. Гръцкото председателство в момента преценява как да оформи тези бъдещи насоки на работа, имайки предвид предстоящия съвет през месец юни. Позволете ми да премина към законодателния пакет за защита на личните данни. Гръцкото председателство помага всякакви усилия по това досие и сме планирали редица срещи по този въпрос през последните две години – тук бяха въведени много законодателни изменения и тази тема беше обсъждана в съвета. През 2013 година проведохме приблизително 50 срещи на работните групи, които са посветени на обсъждането на тези два законодателни акта. Както знаете, на 12 март Европейския парламент гласува по проекто регламент и директива. Съветът все още не е пристъпил към задълбочени дискусии. Това се дължи на следните причини. На първо място, естеството на законодателния акт, който се предлага. Предлага се регламент, който да замени а, директивата от 1995 година. И комисията със сигурност има основателни причини да избере регламент. Парламентът поддържа идеята за хармонизиране чрез регламент. Освен това, защитата на личните данни е хоризонтален въпрос, който засяга почти всички области на е, живота. Това означава, че приложното поле и изпълнението на Директива от 1995 година засяга голямо разнообразие от законодателни актове. Гръцкото председателство се стреми да работи по-нататък и да отбележи напредък в тази връзка в рамките на личните права и растежа в Европейския съюз. По време на съвета по ПВР в началото на март, държавите членки потвърдиха своята подкрепа по отношение на териториалния обхват на регламента, а също така и международните трансфери. Това е залегнало в глава 5 това съответства и на позицията, която беше заета през януари по време на неформалния съвет в Атина. Отбелязахме напредък и по отношение на аспектите в глави 1, 1 до 4 прозрачност и прехвърляемост на личните данни, изготвяне на профили и така нататък. Освен това, ще продължим да обсъждаме тези аспекти в работните групи в съвета на експертно ниво. Тези въпроси са изключително важни за дигиталния вътрешен пазар. Позволете ми да спомена, че съм съгласен с парламента, че новата рамка за защита на личните данни не трябва да съдържа само това, което вече се прилага на национално ниво, но трябва да се разшири и да покрива институциите в Европейския съюз. На Юнския съвет госпожа Рединг, вице-председателя на комисията, обеща да излезе с конкретни предложения. Разглеждаме тези въпроси като пакет. Дания, Кипър, Ирландия и Литва преди нас като председателства разглеждаха това досие и беше отдадено голямо значение на дискусиите по регламента. По отношение на директивата, наистина определени държави членки изразиха определени тревоги по отношение на основните политически източници. Но тук ми се иска да подчертая, че в никакъв случай не е имало обсъждане в рамките на съвета по отношение на това да се преустанови работата по директивата. Не беше повдигнат по такъв въпрос и слуховете в тази връзка не са верни. И искам да ви уверя, че съвета, както и парламента, е наясно с значението на тези реформи. Гръцкото председателство ще предприеме всички възможни усилия, за да се приключат преговорите между държавите членки. Сега ми се иска да кажа няколко думи по отношение на разследването, масовото разследване на граждани на Европейския съюз. Гръцкото председателство е разтревожено по отношение на програмите за разследване на Съединените щати, които нарушават неприкосновеността на гражданите и личните данни в Европейския съюз. Знаем какви са реакциите на различните институции. Комисията Либе в парламента предприе разследване по въпроса. Съвета, държавите членки и Европейската комисия сформираха адхок група на високо равнище с Съединените щати и основната задача на тази група беше да разгледа всички тези дейности за наблюдение, които имат въздействие, влияние върху гражданите на Европейския съюз. Беше изготвен доклад от страна на тази група на 27 ноември 2013 година. Комисията изготви съобщение за това как да се възстанови доверието по отношение на данните между Европейския съюз и Съединените щати. Вероятно разбирате, че се полагат усилия и това е видимо и от доклада Мораес. Благодаря на господин Мораес и докладчиците в Сянка за този добре балансиран доклад. Този доклад е балансиран и в него се очертават причините за действията, които се предприемат, а също така и областите, където не се очакват действия. Също така се говори и за Европейския корпус за защита на основните права в тази епоха на цифровизация. Основната цел е защита от престъпници, а също така и злоупотреби от страна на държавни служби. Няма да навлизам в подробности по отношение на 8-те препоръки, направени в тази рамка, защото знаете от доклада Мораес, че те ще бъдат обсъждани в рамките на съвета. В някои от тези препоръки Например, споразумението между Европейския съюз и Съединените щати за търговия трябва да се предприемат конкретни действия. Същото е валидно и за споразумението между Европейския съюз и Съединените щати и действията, които трябва да се предприемат от страна на комисията. Благодарни сме на комисията за положените усилия за допълнителен контакт с Съединените щати, за да може да се отбележи подобрение по въпросите, които са очертани от Европейската комисия в споразумението за безопасни пристанища. Съвсем категорично и правилно се посочва, че този процес на завишен мониторинг не е обсъждан открито или по демократичен начин и също така приветстваме дискусията, проведена с Европейския парламент. Заинтересовани сме от демократичен диалог, който се провежда от другата страна на Атлантическия океан. Отбелязваме, че доклада и препоръките в него от страна на комисията, сформирана от президента Обама, доведоха до оживена дискусия във Вашингтон. Трябва да изчакаме резултатите и на този етап съм съгласен с господин Саркеберг, че тази реформа трябва да бъде ускорена. Въздействието на е, мащабното разследване на гражданите в Европейския съюз от страна на Съединените щати, разбира се, много тревожно. Нашите основни права са застрашени. Същевременно, нашите партньори, Съединените щати, имат право да защитават родината си от терористични атаки срещу тяхната страна общата позиция на държавите членки е към равнопоставеност по отношение на европейските и американските граждани, т.е. да се осигури същото ниво на зачитане на правата им, а също така и необходимостта да се увеличи пропорционалността, когато се събират данни. Що се отнася до Европейската прокуратура, трябва да ме извините. Вероятно разбирате, че има много неща, които попадат в моя ресор и трябва да ги покрия и ще се опитам да съм лаконичен. Предложението на Европейската комисия за създаване на Европейска прокуратура в момента се обсъжда от септември 2013 година. Дискусиите са много конструктивни. Разбира се, има много технически аспекти, които трябва да бъдат разгледани допълнително във връзка с структурата на Европейската прокуратура, също така правомощията на Европейската прокуратура. В тази връзка гръцкото председателство започна да разглежда и анализира възможностите за напредък в тази връзка, предвид дискусиите както в Европейския парламент, така и в националните парламенти. Сега ми се иска да кажа няколко думи за корупцията. Приветстваме доклада на Европейската комисия за борба с корупцията защото това е много стойностен инструмент за борба с корупцията и установяване на високи стандарти за борба с корупцията в Европейския съюз. Освен това, Участието на Европейския съюз в групата Греко за борба с корупцията ще бъде допълнителен стимул за борба срещу корупцията. Надяваме се, че по този начин ще се ускори работата в Европейския съюз и а, очакваме предложение съвсем скоро. Вече споменах процеду... правата свързани с малолетните. Нека сега да ви кажа няколко думи за върховенството на закона. Съвета на министрите по ПВР на 6 юни 2013 година прие няколко заключения, с които призоваваме Европейската комисия да продължи с дискусиите е, по отношение на възможен систематичен метод за това как да се процедира по тези въпроси. Позволете ми сега накратко да представя въпросите, които са свързани с Комисията по, а, с, в областта на сътрудничеството на наказателно-правните въпроси. Това сътрудничество е изключително важно и трябва да се осигури пространство на, за свободно придвижване на хора, а също така и взаимно признаване на а, постановленията, на решенията и присъдите. Факта, че съдилищата могат да си сътрудничат и гражданите могат да се придвижват свободно в Европейския съюз. На съвета през март 2014 година информирахме съвета за споразумението с Европейския парламент по отношение на Европейската заповед за замразяване на сметки, а също така и за възстановяване на активи. Информирахме съвета, че комисията Юри в парламента прие окончателния текст за регламента с което се изменя регламент 215 от 2012 година в областта на гражданските и търговски въпроси, така наречения регламент Брюксел 1. Освен това, на Мартенския съвет информирахме министрите за напредъка по отношение на предложението за директивата за за образуването на производство в областта на несъстоятелността. Също така представихме и съпоставителната таблица в областта на правосъдието от 2013 година, изготвена от страна на съвета. Също така одобрихме и съвет, е, заключенията на съвета в областта на гражданските и търговските съд, правни системи и тяхното сътрудничество между държавите членки. Фокусирахме се върху досието за общо търговско, общо европейско търговско право. Продължаваме да разглеждаме приложението към това предложение на базата на заключенията на съвета от юни 2012 година и отчитаме и предложението на Европейския парламент в тази област. И последният въпрос, който ми се иска да спомена, е свързан с, с, с, с съпоставителните, сравнителните таблици в областта на правосъдието и предприятите действия в областта на правосъдието през първите 6 месеца. Наистина трябва да има сътрудничество в тази област. На Мартенския съвет приехме проекто заключения, които бяха представени от гръцкото председателство във връзка с правосъдието в областта на гражданското и търговското право и сътрудничеството между държавите членки. Това предложение е свързано с методологията за оценка на а, отделните системи от страна на комисията. Отчетохме, че на 17 март 2014 година комисията а, представи съобщение в тази област. Няма да споменавам други аспекти, но ми позволете да кажа няколко думи за приложението на протокол 36 от договора. Член 10 от 36 протокол там се предвижда преходен период от 5 години и този период изтича през 2014 година. По време на този период Съдът на Европейския съюз и Европейската комисия няма да имат възможност да контролират правосъдието в държавите членки. Член 10 означава, че Обединеното кралство а, приема клаузата за неучастие и в такъв случай Обединеното кралство а, не участва в прилагането на няколко от тези акта. В рамките на приятелите на председателството обсъждахме тези теми във връзка с края на този преходен период. Това включва следните въпроси. Изготвяне на списък от въпроси в рамките на третия стълб, анализ на, на нуждите, на потребностите които се създават от факта, че Обединеното кралство не приема постановленията, решенията на Европейския съд от 2013 година и започваме да работим по тези аспекти. Ето защо е прекалено рано да представя нещо конкретно като резултат. Разбира се, има още редица важни въпроси, но мога да отговоря по време на въпросите и отговорите по-късно. Благодаря ви за вниманието и ви пожелавам всичко най-добро предвид предстоящите избори. Благодаря, господин Танасио. Давам думата на министър Михалакис, министър на вътрешните работи. Заповядайте. Благодаря. За Гърция като председател този въпрос е много важен. Економическата криза създаде изключително нова ситуация в економиката и политиката. Социалното сближаване е много важна цел, докато в същото време държавите членки и повършните граници на ЕС всеки ден са подложени на голям миграционен натиск. И тъй като отиваме към края на този законодателен период, в края на май, и в същото време през 2014 година приключва третата много годишна програма по ПВР. В рамките на гръцкото председателство беше извършена сериозна работа по подготовка на директивите на ЕС за следващите години, за да могат те да бъдат приети от Европейския съвет през юни тази година. Дискусиите, проведени на неформалната среща на министрите в Атина, председателят на комисията Либе изрази мнението си, а дискусиите в рамките на съвета вече напреднаха. Вече получихме и в момента проучваме предложението на Европейската комисия, прието на 11 марта 2013 година. Мислим, че процесът ще допринесе в бъдеще за разработване на стратегически насоки които да бъдат приети от Европейския съвет през юни 2014 година. С оглед на правната миграция, и въпросите, за които споменах през януари, искам да кажа следното. Гръцкото председателство благодари на съвета и на парламента за споразумението, за приемане на директива. Тази директива е много важна, защото това е първият първот вият законодателен акт на ЕС, който засяга граждани на трети страни. Искам да благодаря на докладчика господин Мораес, както и на докладчиците от Комисията по заетост, госпожа Коферати и Съркъс гръцкото председателство и аз лично искам да благодаря за работата, която свършихме заедно по отношение на проекто директивата за междуфирмените трансфери. Както знаете, вече има хармонизация във връзка с граждани на трети страни и междуфирмените трансфери, което е много важно за пазарите на труда в нашите държави. Създадохме рамка, което означава, че няма да има експлоатация на хора, които биват а, трансферирани. Това означава също, че ЕС ще стане по-привлекателно място за компании, които биха искали да предоставят работници. Също така, това ще се отрази благоприятно върху економическия растеж на ЕС. Това е резултат от сериозната работа на много хора. Също така искам да спомена няколко неща относно притесненията, на някои членове на Европейския парламент, най-вече на Комисията по заетост. Искам да посоча, че този компромис е балансиран и отчита всички проблеми в съответната степен. Този компромис не е гласуван на пленарно заседание на Европейския парламент, което означава, че може да има някои осложнения. Този компромис е резултат от множество преговори и компромиси. Тук става въпрос за ограниченията, които държавите членки могат да приемат и няма да мине на процедура по второ четене. Гръцкото председателство се надява че на пленарното седание на парламента през април ще се съгласим и ще приемем този компромис, който всъщност е прият в сътрудничество с вашата комисия. Искам да благодаря на господин Яколино, докладчик от комисията, за неговата усърдна работа по приемането на този компромис. Относно предложението за директива относно проучванията и студентите. Беше проведена сериозна работа, която започна по време на ирландското и литовското председателство. Планирахме множество срещи за работните групи и съвета и ще продължим да работим по този въпрос. Работим за да можем да представим позиция на държавите членки в съвета, но някои проблеми и притеснения все още не са изяснени. Например, приложното поле на директивата, членовете относно равното третиране, както и мобилността. И разбира се, валидността на този законодателен акт. Накрая искам да благодаря на госпожа Силия Викстрюм, докладчик от вашата комисия, за нейната усилена работа за отделеното време, чието резултати можем да видим. Искам да ви уведомя за нещо важно, което се случи напоследък. Тук става въпрос за общото управление на миграцията – по време на срещата на, ми, на министрите на външните работи беше подписано споразумение за миграция и мобилност с Тунис. Това споразумение е в съответствие с а, а, рамковото споразумение за сътрудничество. Средиземноморският регион – е от голям политически интерес за сътрудничеството с ЕС. Председателството се стреми да продължи и задълбочи диалога с други трети държави и партньори във връзка с миграцията. Съветът, следвайки оценката на Европейската комисия, работи по приемането на, на решение на съвета във връзка с глобалната миграция и мобилност. Разбира се, тъй като наближават изборите за Европейски парламент, искам да пожелая успех на тези, които ще се кандидатират и оставам на ваше разположение. Благодаря, господин Михалакис. И, и сега, господин Джорджиадис, имате думата. Благодаря. Почитаеми депутати, първо искам да благодаря на Европейския парламент от името на гръцкото председателство за усилията по финализиране на многогодишната рамка в областта на вътрешните работи. Съветът ще приеме тези е, тези регламенти като предварителна подготовка за срещата на министрите на земеделието. съществува голям натиск от страна на държавите членки, като в същото време те се срещат с много вътрешни проблеми. Както вече споменах, ние вече се сблъскваме с голяма безработица и гръцкото председателство предлага приемането на общоевропейска система за обежищата и мерки, насочени към по-голяма солидарност между държавите членки, най-вече за тези държави членки, които са под голям натиск. Става дума и за сътрудничество в рамките на ЕС и с международни организации. По-конкретно, вече прилагаме законодателните предложения за минималните стандарти за даване на обежище, директивата за стандартите за приемане, директивата за процеса на даване на обежище и регламентите за даване на обежище в ЕС. Разбира се, искаме да подчертаем, положителните страни на глобалното управление на миграционните потоци. Относно общото управление на границите, ние продължаваме с приемането на тези законодателни пакети, така наречените Smart Borders и приемането на съответните регламенти. Работихме усилено по този въпрос и приключихме с първото четене в съответните работни групи и в съвета. Като се вземе предвид, че IT-системите, представени в тези регламенти, означават, че държавите и ЕС ще трябва да правят големи инвестиции, става ясно, че ще се наложи да проучим евентуални политически, правни и финансови въпроси, преди да продължим с преговорите. В резултат през, февр... през феврари 2014 Корипер одобри предложение на Европейската комисия, като трябва да се проучи дали има възможност да се намери решение това ще включва първо проучване и след това пилотен проект, за да се оценят резултатите от това проучване. Европейската комисия вече работи в тази насока с участието на онези държави членки, които се сблъскват с най-сериозни проблеми. Целта е да се постигне споразумение до средата на 2016 година. Това е от голям приоритет и за съвета, и за Европейския парламент. Предложението за регламент трябва да включва също и контролирането на външните, средиземноморски, на външните морски извинете, граници, координирано от Frontex. Искам да кажа, че гръцкото председателство е гордо с факта, че съветът и Европейският парламент постигнаха съгласие в средата на февруари, като, съвме, като а, съвместни законодатели. Ние ще допринесем за ефективното управление на морските граници на държавите членки и ще помогнем на тези държави членки, които по географски причини трябва да изпълняват а, операциите по морските граници. По отношение на легалната миграция, искам да ви уведомя, че а, ПВР на 3 и 4 март 2014 година прие мерките, описани в съобщението, относно работната група за Средиземноморието. Съветът отправи покана към всички заинтересовани страни, държави членки, заинтересовани агенции да участват активно в изпълнението на съответните действия съвета на ПВР през юни Европейската комисия ще представи ново съобщение. Във връзка с визите, отново благодарение на отличното сътрудничество с Европейския парламент, постигнахме споразумение на първо четене за изменение на регламент 531 от 2001 за отмяна на визите за 16 държави от района Карибите и Тихия океан за плюс Обединените арабски емирства, Колумбия и Перу. Когато този регламент бъде одобрен от съвета и подписан от председателя на Европейския парламент и председателя на съвета, той ще бъде публикуван в официален вестник и ще влезе в сила от юни. За Молдова искам да ви уведомя, че съветът одобри проекторегламента на 14, на 14 март и той ще бъде подписан на 3 април, като влезе в сила от 23 април. В този случай сътрудничеството между Европейския парламент и съвета беше отлично и мога да кажа, че резултатът е много важен от политическа гледна точка гледна точка. Преди края на април молдовските граждани ще могат да пътуват а, в ЕС без необходимост от визи. Обсъжда се и възможността да се отменят и визите за други трети държави. Искам да изтъкна още няколко неща. Първо, ще трябва да видим какво можем да направим за либерализиране на визите с Украина и ако можем да ускорим този процес. Също така ще трябва да уточним какви ще бъдат санкциите срещу Русия и трябва да кажа, че те са насочени към руските а, държавни органи и нямат нищо общо с обикновените руски граждани. Трябва да споменем също по отношение на визите е фактът, че Европейската комисия а, приема така наречените туристически визи. Всички тези е, предложения са приоритет за гръцкото председателство и ще бъдат обсъдени и прияти през април в съответните работни групи. По отношение на улесняването на контрола на външните граници, България, Харватия, Кипър и Румъния ще признават визи, издадени от държави, член, от държави по споразумението от Шенген, като издадени от техните национални органи. Това решение ще бъде прието от съвета през април и разбира се, очакваме да бъде публикувано в официален вестник през юни. VIS върви по план. Дискусиите в съвета продължават, за да се определи графикът за региони 18 до 23. Тези райони включват трети държави с голям брой визии и голям интерес, които са от голям интерес за ЕС. Например, Пакистан, Индия, Китай. Пакистан е държава, която носи голям риск от нелегални емигранти. По политическо сътрудничество имаме два, две законодателни предложения. Това е предложението за регламент за Европол, както и регламент за трансфера на СИПОЛ. Промените в Европол, както вече казахме, са много важни за гръцкото председателство. Разбира се, те са предвидени в договор от Лисабон. Знаете, че дискусиите в съответните работни групи текат от юни 2013 и продължиха по време на гръцкото председателство. Смятам, че постигнахме значителен напредък и измерими резултати. И до април 2015 15, комисията ще бъде уведомена за постигнатите резултати. Ние ще положим всички усилия да приключим с този въпрос до края на нашето председателство. Ще кажа и няколко думи за Европейската полицейска академия СИПОЛ. На 1 март съветът обсъди този въпрос и почти всички държави членки се съгласиха, че трябва да имаме реформа на правното основание на СИПОЛ, за да може да се вземат предвид промените, породени от договор от Лисабон. И съветът и парламентът поискаха от Европейската комисия да излезе с предложение относно прехвърлянето на седалището на СИПОЛ. Искам да кажа, че сме много щастливи от факта, че трилогът постигна споразумение и предложението беше одобрено от комисията Либе. Надявам се, че ще бъде гласувано на пленарното заседание на парламента на 16 април. Няма да споменавам проблемите с вътрешните работи, защото вече бяха обсъдени по отношение на плана за действие на ЕС за миграционния натиск той предизвика голям, голям отзвук. Този план за действие беше одобрен от ПВР на срещата на 26 и 27 април 2012 по време на датското председателство. Това беше така наречен временен документ, който трябва да се актуализира в рамките на всяко председателство. Сега правим четвъртата 6-месечна актуализация. Координираме другите действия, предвидени с работната група за Средиземноморието. По отношение на работната група за Средиземноморието, Гръцкото председателство обръща голямо внимание на тази работна група. Решихме да включим въпроса в дневния ред на съвета по, вътрешен ред и сигурност на 3 и 4 март 2014. Време на тази среща Европейската комисия ни информира за изпълнението на 37-то оперативно действие – съветът покани всички заинтересовани страни, държавите членки и други организации да продължават да изпълняват тези действия. Гръцкото председателство си поставя за цел да поставя фокуса върху този въпрос в рамките на съветите по вътрешен ред и сигурност. Ситуацията с нелегалните иммигранти в Резиземноморието не се е подобрила и броя на хората, които рискуват живота си, особено през зимата, е много висок. Комисията ще информира отново съвета по този въпрос на съвета по вътрешен ред и сигурност на 5 и 6 юни 2014. Уважаеми депутати, искам да пожелая на всички, които ще се кандидатират успех и пожелавам успех в работата на вашата комисия. Благодаря. Благодарим за благопожеланията. Благодаря а, на министрите Танасио Миколакис и Тениадис. Благодаря ви за вашата работа в рамките на гръцкото председателство. Е, всички се нуждаем от късмет в нашата работа през този мандат, а сега виждам, че господин Фос иска думата и на, на вас ще я дам първи. Имате думата, господин Фос. Благодаря, господин председател. Благодаря и на министрите за техните изказвания по различните точки. За съжаление, изборите е, наближават, нямаме достатъчно време. Няколко забележки, въпроси по отношение на защитата на данните, комплексната защита на данните и националната сигурност. Аз разбира се ще го представя от гледната точка на НЕП въпреки че в парламента го видяхме по малко по-различен начин. Това, което е важно в доклада Морав относно а, национал... Агенцията за национална сигурност е да поставим технологическата независимост в центъра на вниманието. Разбира се, ням, трансатлантическото сътрудничество няма да се получи от само себе си. Не сме получили такъв сигнал – и ние трябва да можем да се опираме на общи стандарти с американските партньори. Ще бъде необходимо да намерим един общ европейски път за това, ако, ако личното ни пространство означава нещо за нас в бъдеще, трябва да се преборим за него. Трябва да имаме възможност да гарантираме частното пространство на нашите граждани. За това трябва да подходим по-сериозно към нещата, упоменати в доклада Морав. По някои точки, да, съм съгласен съм с тях, например механизма Safe Harbor във връзка с компаниите в Европа, но не знам, ако следваме само препоръката на комисията, не виждам как ще се справим с тези проблеми в частната сфера. Трябва да разработим собствени стандарти, собствен контрол, иначе според мен ще, нещата ще си продължат по същия начин, както и до сега. Въпреки, че съм на малко по-различно мнение, въпросът за споразумението, дори и ако бъде прието с мнозинство от парламента, според мен няма нищо общо с масовото шпиониране. Американците искат определени данни, ние не сме в състояние да им ги дадем, а им даваме повече, отколкото искаме или повече, отколкото ни искат. Това няма нищо общо с масовото шпиониране и всъщност това е договорен модел – който трябва да гарантира баланс между сигурност и защита на данните. Според мен би бил пътят, ако тръгнем по този път, ще бъде напълно неправилно. Още нещо с оглед на директивата. Имам чувството, че договорът, че, извинете, докладът в Европейския парламент е прекалено широк във връзка с защита на данните, правосъдието и полицейската работа. Той излиза извън същинската работа, която а, полицията и правосъдието трябва да свърши. Тук става дума единствено защита на а, данните. това аз съм резервиран до известна степен или за това ние от НП бяхме против директивата и също така за, а, срещу отмяната на споразумението за защита на личните данни. Ще бъда благодарен, ако подходите практически към тези а, въпроси, но по отношение на доклада за наци... Агенцията за национална сигурност, ще трябва да стане ясно дали в бъдеще ще можем да гарантираме неприкосновеността на личната сфера или не и дали ще можем да гарантираме прилагането на определени мерки. Благодаря. И вие поискахте думата. Господин министър на правосъдието спомена за европейската хабес корпус а, значи, ще има европейска версия на този а, инструмент, е нещо, което аз не съм забелязал до сега. И той спомена за а, нарушаването на правата от държавните власти. А, дали а, той е помислил за това, че страните членки лишават а, опонентите си от техните права. А, има ли предвид някаква конкретна страна, в която това става? видял ли партии, които са били наказвани без съответен съдебен процес. Това е много важно, тъй като макар че това се случва в страните членки, то трябва да бъде повод за загриженост. Радвам се, че председателството на люлката на демокрацията мисли като мен. Някой друг? искали думата? Ако искате да подадете въпроси, е, сега му е времето да го направите. Ако не, ще дам отново думата на господа министрите в е, реда, по който ги чухме. Благодаря. Благодаря, господин председател. Не мисля, че някой ще възрази а, е, срещу необходимостта да бъдат защитавани е, личните данни. Бих искал да спомена Това е въпрос, който трябва да бъде анализиран и ще бъде анализиран от нашето председателство. Включително и доклада Морес. Не сме го обсъждали в съвета до сега, чакаме е, новия парламент, да видим той как ще се отнесе към този въпрос. Е, работата по личните данни е вход. Ще вземем предвид доклада Мораес, а също и вашите забележки, които смятам отразяват тревогите на повече, ако не всички европейски граждани. Също така мога да кажа, че разбира се, необходимо е да има върховенство на закона. Няма да отговоря на въпроса дали знам конкретна страна, за която става дума. Но върху правовата държава и разделянето на властите е нещо, което най-напред бе направено в Гърция и аз се гордея с това. Разбира се, в някои страни има взаимно а, така навлизане на, на едни власти в правомощието на други власти. Няма да давам конкретни примери. Разбира се, изпълнителната власт не трябва да се меси примерно в работата на съдебната власт. И очевидно е, че не може да се правят радикални реформи на съдебната власт без предварителна консултация и без спазване на Конституцията. Е, това са много основни въпроси, е, свързани с правовата държава и комисията има сравнителни е, таблици по този въпрос. Необходимо е, разбира се, да се укрепва върховенството на закона в страните членки. Сега господин Миколакис има думата. Не е включен микрофон, изглежда на господин Миколакис. изглежда, че той се отказва, отказва от, да вземе думата повторно. Благодаря, казва председателят. Благодарим на гръцкото председателство за вашата работа. И ако се налъжа, ще трябва да подновим работата си в 5.20 с последните точки от нашия дневен ред. Първо ще чуем, чуем доклада за делегацията в Финландия. Предлагам обаче преди това да направим 5-минутна пауза. Oh, shall we go? Yes. Please. Продължаваме. Делегацията на Либе на Финландия. Също така докладът за Европейския съюз е, ЛИСА относно техническото функциониране на визовата информационна система, сигурността на системата и така нататък. Но посещението в Финландия а, а, не, става дума за периода 11 октомври до 31 август. Значи доклад от агенцията за оценка. А господин Гърков ще говори по този въпрос. Но, както казах, първо ще чуем ръководителя на делегацията в Финландия. Добре дошъл, господин Гърков. Той е господин Гърков, е изпълнителен директор на, е, на Еюлиса. Благодаря, господин председател. Накратко за пътуването на нашата делегация до Финландия. Пътувахме точно преди коледа, когато всички останали отиваха във вакансия. Пътуването беше във връзка с законодателните предложения за интелигентните граници. Много е важно на място да се създаде представа за положението на границите. През октомври бяхме там но там нещата бяха съвсем различни. Затова отидохме в Финландия през декември и искам да благодаря изрично на нашите колеги, на нашия колега Словоц, който настоя да предприемем това пътуване. Разбира се, границата е сухопътна, съвсем различна от тази на летищата. Преди това постигнахме единодуши, че ще проведем дискусии за реализиране на тези системи. Комисията, искам да напомня, беше, разпореди провеждането на проучването, чието резултати а, трябва да бъдат готови през септември 2014 година. Накратко за пътуването на делегацията. Центъра бяха поставени проблемите на сухопътна граница с Русия като външна граница на ЕС. Там са на лице съществени предизвикателства. Настоящата ситуация в Финландия получихме представа как в момента, как на място законодателните предложения е, биха оказали своето влияние. Как, как как се експлуатира националната система, какъв опит е събран и какви подобрения могат да бъдат направени. Как финландските органи виждат тази система като една обща европейска система. Ситуацията в Финландия се характеризира с това, че преминаванията на границата нарастват постоянно – Потоците, между, потоците на границата между Русия и Финландия са се удвоили за две години от 6 на близо 12 милиона. Важно е да се намери европейско решение, защото Финландия не е единствената наша сухозем, сухопътна външна граница. Трябва да се намери обща система, защото ако нямаме такава, всичко, всичко останало не би имало смисъл. Мисля, че по време на това пътуване на делегацията това ни става, стана ясно. Искам да подчертая, че получихме добра представа, пътуването беше подготвено фантастично, никога не съм а, била на толкова фантастично подготвено пътуване. Искам да благодаря на госпожа Хубър, специално на нашия секретариат, която се ангажира лично и разбира се на филандската страна, която подготви всичко фантастично, също и на място. Всичко беше безупречно организирано. Постоянно а, имахме на разположение лице за контакт, можехме да задаваме въпроси. Това е пътуване, което си заслужаваше. Нашето впечатление е, че в хода на либерализирането на визите би било полезно. Добре е пътуванията да станат по-лесни и по-достъпни. Хубаво е, ако на сухопътните граници се разработят информационни системи. Също така бяха изразени критики по отношение на информацията, срока на съхраняване на данните, снемането на отпечатъци че е, времето за това е прекалено късо. Още в самото начало е необходимо, и това е моето мнение, и на финландската страна, но в този парламент това не е мнението на всички политически групи, но като цяло мисля, че всички политически групи в делегацията застъпват същото становище и ще помогнат в по-нататъчната работа за въвеждане на общоевропейската система през есента на тази година. Благодаря. Благодаря за вашия доклад. Any members willing to comment? Mr. Torvalds. Uh, thank you. Благодаря, господин председател. Благодаря за милите думи на госпожа Сомер. Секретариатът също трябва да получи благодарност за своята ефективна работа за подготовката на доклада и на пътуването. Когато а, говорим за финландско-руската граница, не трябва да забравяме, че това е една културна граница, много, много специална. А, когато говорим за корупцията и класирането на страните по корупция, е, обикновено Финландия е някъде най-горния край, а пък е, Русия е, най-надолу на 127 място, Финландия обикновено между първо и трето място. Тоест тук имаме един много така специфичен проблем, когато става дума за опазване на външните граници. много важно беше да се събере информация, да актуализираме нашите знания за това как функционират интелигентните граници и как могат, може този опит да бъде предложен и другаде. Има голям брой гранични контролни пунктове и е, естествено полагат се усилия движението през тях да бъде колкото може по-безпроблемно. Броят на гранично превъзхвателните пунктове се променя, особено се променя, като имаме преди това, което става в момента в Русия. Но независимо от променящия им се брой, делегацията получи много ясни впечатления. Необходимо е опазване, по-добро опазване на границите, в границите на Шенген. Старяло е до голяма степен начина по който пазим нашите граници. Тук е необходима по-голяма гъвкавост. Необходимо е да се работи с служителите, които пазят външните граници на Европейския съюз. Те вършат тази работа през последните 20-30 години по, по, или по-малко същият начин. Не е съвремен на тяхната дейност. Когато става дума, че вършите граници на Съюза изобщо, а не само за границата на, по една страна членка. Необходимо е сътрудничество по опазването на границите, за да може пътуващите е, и контролът да бъдат е, на най-съвременно равнище. Подобряваме шенгенското пространство непрекъснато. Шенгенското пространство поначало е едно забележително постижение. Е, мисля, че остана, направихме достатъчно информация за какво е положението в момента и какво трябва да се направи в бъдеще. Ясно е, че трябва да се предприемат по-крути мерки. Друг. Нека сега да дадем думата на господин Гърков. Благодаря, господин председател. Добър ден на всички. Благодаря за поканата да представя доклада, с който е част от законовите изисквания към агенцията. По-специално това изисква от нас член 50 от регламента. Докладът беше прият от управителния съвет през февруари и представен на Европейският парламент на 7 март. Важно е да се подчертае, че докладът в никакъв случай не е работа само на агенцията, но също така на сътрудничеството на всички страни членки, защото именно страните членки са онези, които предоставят данни и а, числата за един подобен доклад. Най-важните заключения на доклада са следните. Преди всичко докладът а, показва, че а, след две годишен, за годишен период ВИС напълно изпълнява задачите си, именно да помага за изпълнението на провеждането на общата визова политика и също така да помага за изпълнението на политиката за управление на границите. Обработени са 4,3 милиона молби, издадени бяха 30 1,6 милиона а, визи. И това е резултат от доброто сътрудничество между страните членки и Европейската комисия, която отговаряше за системата до 1 декември 2012 година, преди влизането в сила на ЕС е Лиса. Сътрудничеството между националните системи и европейската система при използването на сигурни връзки беше основата на тази работа общата надежност и функциониране на системата бяха на нивото, което се изисква от регламента за функционирането на ВИС. И през тези първи две години на съществуването на системата нямаше а, значителни технически инциденти, които да повлияят върху използваемостта на системата. Трябва да подчертая също така, че защитата на данните беше напълно гарантирана в системата ЕС-ЛИЗА и агенцията работи в тясно сътрудничество с на органа за надзор на данните, за да може да се гарантира, че те са надежно защитени. Трябва също така да подчертая, че през първите две години на функционирането на системата ВИС бе разгърната в 7 от 23-те региона на Европа. Използването на системата ВИС, това е визова информационна система, разбира се, малко над 200 хиляди крайни потребителя, но техния брой ще расте в геометрична прогресия. И това ще бъде отразено в следващия доклад, който ще бъде оповестен след 3 години. Както споменах, нямаше значителни технически трудности с функционирането на системата, но имаше предизвикателства, които бяха идентифицирани въз основа на главно на растящите изисквания към системата и по време на нейното постепенно въвеждане в експлоатация, но ние успешно решихме тези проблеми. Например, едната седмица агенцията ще а, въведе в експлоатация следващата версия на системата, която ще има двойно по-голям капацитет за обработка на молби за издаване на визи, ще продължим тази работа до края на годината, когато капацитета на системата ще се увеличи 7 пъти. Това ни кара да вярваме, че, да, че системата и нейната еволюция ще може да отговори на изискванията на нейното постепенно въвеждане. Смятаме системата ВИЗ да бъде изцяло въведена до юли 2015 2015 година през останалите 16 е, е, региона. Необходимо е също така да се подчертая фактът, е, че ние действаме в условия на бюджетни економии, е нещо, което може би ще повлияе върху способността на агенцията да приложи всички планирани мерки и да отговаря непрекъснато на исканията на страните членки. Разбира се, това няма да повлияе върху използваемостта на системата, но може да е причина за някои трудности в нейното действие и по-нататъчно развитие. В заключение, докладът и информацията в него показва, че системата отговаря на целта си да улесни европейската полит... на европейската политика за управление на границите и визови, издаване на визи. Те също така помага на страните в, тяхната борба с нежеланата емиграция, а също така и на, помага на развитието на вътрешната сигурност в Европа. има ли изказвания? или забележка Госпожо Латфорд, разбирам, че вие искате да се изкажете непосредствено след господин Гърков. Така ли е? Да. Да, благодаря, господин председател. Аз бях докладчик по визовата информационна система и разбира се, проявяваме интерес към резултатите. как се развива моето дете. но нека започна а, отзад напред. Първо, вие казахте, че някои страни членки като че ли използват прекалено много а, идентификационната функция на член 20 от, на регламента, ако се не лъжа. А, защото спогласно 18 член на регламента, е, идентификацията чрез пръстови отпечатъци трябва да се използва само когато не може да се установи само личността на лицата по друг начин или когато има съмнение в идентичността на представилият визата. Е, това е в известен смисъл политически въпрос, но той е повод за тревога, защото ние, на нас не ми се иска подобни търсения за установяване на идентичност да станат обичайна практика, тъй като те нарушават неприкосновеността на личния живот. Бихте ли ми казали какво е положението там и какво ще се направи от този въпрос? Във връзка с... Това, това влияе и върху капацитетът тъй като в, на 32 точка казвате, че търсенето на, за, за, за установяване на идентичност в системата е дълъг процес, който несъмнено трябва да има въздействие върху капацитета на системата. Значи, колко такива искания ще бъдат правени, ще има значение за нейния капацитет. По-малко ако са, по-малък ще бъде по-малко ще бъде въздействието върху капацитета. И след това искам да спомена въпросът за надежността на системата. На седма страница трябва да кажа, че малко съм объркана. Не знам точно как, до каква степен работи системата в най-отпред се казва, че агенцията осигурява а, непрекъснато а, дейност във връзка с а, а, своите задачи. На седма страница казвате, че тя трябва да бъде, трябва да бъде на разположение на всички крайни потребители 99,9%. Значи само 0,1% няма да бъдат, да имат, да имат на разположение. Но вие казвате, че трябва да бъде така. Така ли е или е пожелание? А, също така, някои има, ня... казахте, че сте се сблъскали с някои технически а, въпроси. Може би трябва да ни кажете по-конкретно какви точно са тези технически проблеми. не, не знаех, е, че капацитета е разпределен между своите членки в зависимост от техните нужди. Но разбира се, не трябва да ограничаваме страните в този смисъл. А, но вие казахте, че ще се увеличи 7 пъти капацитета на системата. Тогава ще се промени разпределението, вероятно. А, казахте, че трябва още да се подобри действието на системата. Вие в началото казвате, че тя гарантира непрекъсната, непрекъснато функциониране. Какво тук случай искате повече да се подобри в това отношение? работите за нуждата да се коригират някои неща в национален план. Че страните членки трябва да подобрят националните си системи е, да преодолеят някои е, технически проблеми. Дали страните ще правят това както намерят за добре или ще бъде насторено това под ваш надзор. И на десета страница споменавате, че а, поведението на ВИС и услугите предоставени е адекватно и задоволително. Обикновено скалата е удовлетворителен, добър, много добър, отличен. Значи не ми е ясно как в тази скала попада този термин за удовлетворително или задоволително действие на системата. И а, третият и последният въпрос, който искам да се спра, това са а, пръстовите отпечатъци. Казвате, че в една трета от случаите, в които не се взимат пръстови отпечатъци, това става защото те не могат да се вземат. Никога не сме предвиждали възникването на нещо подобно в такива размери. Бихте ли ни казали защо? Какви са причините да не могат да се вземат отпечатъци от пръстите? И когато става дума за качеството осигуряване на достатъчно високо качество на пръстовите отпечатъци, които се взимат от страните членки, ще бъде проблем. Какво правите, за да осигурите достатъчно добро качество на пръстовите отпечатъци, които се взимат от страните членки? По-добри, добро качество, отколкото е той е в момента, тъй като това може да бъде повод за безпокойство. Господин Гърков, имате думата за отговор. Благодаря, господин председател. Благодаря ви за въпросите, госпожо Латфът. Дълъг списък от въпроси. Ще се опитам да им отговоря поред, като започна с капацитета на системата. Капацитетът на системата е един от проблемите. Капацитет значи способността на системата да обработва определен брой молби на час. В началото този капацитет беше 60 000 молби на час и с по-нататъчното разгръщане на системата с увеличаването на броя на молбите. Този брой се увеличи. Агенцията установи, че е необходимо постепенно да се увеличава капацитетът, което и става в момента. Значи, това бяха проблеми, които бяха установени по време на разгръщането на агенцията и, както казах, до края на годината капацитетът за обработка на определен брой на час моби ще се увеличи 7 пъти и смятаме, че този капацитет ще бъде достатъчен за по-нататъчното развитие на системата и след това. Колкото до а, дали системата е на разположение винаги, когато е необходимо. Какво значи това? Значи, че системата е е на разположение на страните членки и може да изпълнява задачите, за които е, е създадена. Това, е, това няма нищо общо с а, перформанса. В 99 99 случаи е достъпна. А, това значи, че около 6 минути е, е, е забавянето за, за влизане в системата. Това е стандартна а, да, целият отрасъл. Как знаем, че е така? Знаем какво искат страните членки, знаем как го измерваме е, и това се прави ежедневно, на месечна, тримесечна и така нататък база. А, наред с това има другите аспекти на това как се използва системата. По отношение на техническите а, проблеми. Техническите проблеми бяха най-вече свързани с а, това как системата а, беше проектирана и с части от нейното функциониране и ресурсите, с които тя разполагаше инфраструктура и други такива, които не винаги бяха оптимални. Това създаваше трудности, но в никакъв случай не а, а, се отразяваше върху достъпността на системата, възможностите тя да бъде на разположение. И сега страните също признават, че системата работи много по-добре. Как знаеме това? Всяка година правим преглед на какво е доколко са доволни страните от системата и как тя изпълнява тяхните искания и отговаря на техните очаквания. Е, това, тези въпроси бяха свързани с е, това как системата реагира е, доколко бързо, реагира на нуждите на гранична контрол, на ККП-тата, ККП а също така свързани бяха искания с връзка с искали, които постъпват от ККП-тата, където не може да има латентно време, трябва да вземата да даде отговор незабавно. И другите проблеми бяха свързани с капацитета на системата, както вече споменах, но този проблем се решава, както вече на няколко пъти обясних. Очакваме системата да отговори на нуждите. В, отношение на националните системи, ние работим в тясно сътрудничество с страните членки както по отношение на централната система, така по отношение на системите в страните членки, където се прилагат едни и същи стандарти. Не може една страна да реши по друг начин да организира своята система. Националните сайтове са изцяло под контрола на страните членки и те ги разгръщат и планират и разгръщат по същия начин, по който правим и на централно ниво. Не е необходимо обязателно да информират за всяка своя стъпка агенцията, но когато те подготвят е, и когато променят системите си, трябва е, техните нови системи да отговарят напълно на изискванията и ние им предоставяме на разположение средства да могат да проверят дали тези системи отговарят на всички изисквания, така както са отговаряли предишните им информационни системи. Значи, това е, се отнася до сътрудничеството между агенцията и сините членки, когато става дума до еволюцията на националните информационни системи. И накрая пръстовите отпечатъци защо не винаги могат да се вземат дактилоскопски отпечатъци? Ние предоставяме инструментариума на цените членки, но използването на съответните средства е изцяло, изцяло в рамките на правомощията на страните. Така че ние само може да регистрираме факта и да уведомим съответните страни членки, че в някои случаи пръстовите отпечатъци не са били събрани, но не можем да направим нищо повече от това. А, същото се отнася и до качеството. Качеството на а, дактилоскопските отпечатъци зависи от устройствата, които използват страните членки. Те сами избират какви точно устройства да използват, зависи от техническата среда и от начина по който се използват тези средства в страните членки. От това зависи и качеството на отпечатъците. Ние работим с страните членки, даваме им съвети как могат да преодолеят трудностите, но останалото е в техни ръце. И накрая разпределянето на капацитета на системата между страните членки. Да, тук има възможност за по-нататъчно подобряване агенцията работи по този въпрос, защото наистина капацитета се разпределя между страните членки съгласно договореностите и това разпределение може да бъде променяно. Но страните членки ще трябва да се справят с все по-големи човекопотоци, които прескусяват границите по разбираеми причини и затова това Агенцията смята това за един от своите приоритети при еволюцията на системата до 2015 година да усъвършенстваме информационната система, така че да можем динамично да предоставяме капацитет, преразпределяме капацитета между страните членки в зависимост от нуждите. Благодаря. Благодаря, господин Гърков. И за да приключим тази точка, може би представителите на комисията биха искали да добавят нещо. Благодаря, господин председател. Само по въпроса за капацитетът. Ще кажа, се говореше, че съществуват имаше публикации, че при самото проектиране на системата не е предвиден достатъчен капацитет. Това не е така. Сега господин Гърков обясни какво е истинското положение. Работихме първоначално с оценки, които бяха подадени от самите членки. Тези оценки не бяха винаги точни. Например, Самите членки се предполага, че, трябва да изпращат отпечатъците и информацията, която да се съхранява в системата ВИС и това да става непрекъснато. на практика става нещо друго. Те съхраняват данните в, в страната членка и в, към 11.30, а, когато приключат работа, изпращат всичко наведнъж. И това, именно за това имаше оценки, които не бяха, не бяха в, в, точни, тъй като не бяха основани на реалното, реалният поток на информацията. Господи Латвард, имате пак думата. Не е важно кой за, толкова важно кой за какво отговаря, но мисля, че това можеше да се предвиди. просто може би трябва да се инспектира на място как страните членки или техните консулства си върш, вършат тази работа. Е, разбира се, всички сме а, е, а, е, хора, е, може да допускаме грешки, но не, не, не обвинявам комисията в такъв случай, но е, ми се струва, че е достойно за съжаление, че предварително а, не беше помислено как точно страните членки ще използват системата. Имате отново думата, ако искате да кажете нещо в заключение, господин Гърков. Да, а, капацитетът за действие на системата е много важен, но искам да подчертая, че използването на системата е едно нещо, примерно потокът, дали потокът от молби за визи ще бъде непрекъснат, а капацитетът на системата, непрекъснатостта на потока е едно нещо, а капацитетът е нещо друго. Трябва да подчертая, че практиката в тази област на, при използването на такива мащабни информационни системи обикновено разчита на постепенно увеличаване на капацитета, защото в самото начало се инвестират а, значителни средства, а няма на лице достатъчно надежни статистически данни, за да се оцени какъв капацитет е необходим. Има опасност, ако тези начални инвестиции са примерно по-големи от необходимите, да се прахосат средства. Затова обикновено се пристъпва към постепенно увеличаване на капацитета, за да има разумно използване на финансовите средства, които се инвестират в подобни големи информационни системи. И накрая капацитетът на системата е функция от начина по който страните членки възнамеряват да го използват. Единствената надежна информация която било Европейската комисия, е било агенцията получава за, намерение, е, за намеренията на страните членки. И затова ние искаме най-малко на, тримесеч, на тримесечни периоди да имаме тази информация, за да няма големи отклонения. Искаме да знаем какви са обемите искания за визи, които трябва да се обработят в сравнение с предишния период. Само по този начин капацитетът на системата ще може да отговори на исканията на страните членки. Госпожа Латва, пак ли искате думата? Да, има един въпрос, който не бе засегнат. Ставаше дума за прекаленото използване на отпечатъците за установяване идентичността на молителите или на е, лицата. По този въпрос не ми бе отговорено. Ако няма време, може би ще ми отговорят допълнително. Като си има предвид е, процедурата, която използваме при когато е направена молба за виза в съответното консулство, консулствата на някои страни пристъпват към действие, за да установят, че пръстовите отпечатъци на човека, който иска виза, на лицето, който иска виза, не са фактически на някой друг, който вече е регистриран, за да може да се избегнат измамите. Именно подобни искания претоварват системата. Както вече беше обяснено, страните членки Е, обработват, обработват е, информацията на, на групи по дискретен начин, а не непрекъснато, както се предвидеше от начало. Добре, да сметнем, че въпросът е изчерпан. Вече надхвърлихме време, а имаме само половин час за оставащите точки от дневния ред. Благодаря ви господин Гърков. Имаме още половин час за представяне на междинния доклад относно а, трансграничното отвличане на деца от родител в Европейския съюз. Това ще бъде, тази тема ще бъде представена от доктор Илария Претели и господин Джон Карн. Сега даваме думата да представим междинните резултати по този въпрос. Нека да започнем с презентацията. Моля, заповядайте. Volevo ringraziare anzitutto la Commissione Libe per averci dato l'opportunità. На първо място бих искал да, искала да благодаря на комисията Либе за възможността да направя това изложение в хода на тази дискусия. И съм готова да отговоря и на въпроси. Едва сега започваме с проучването и на този етап не сме намерили задоволителни резултати по отношение на трансграничното отвличане на деца от родители в рамките на Европейския съюз. Наистина това е тема, която трябва да бъде разглеждана допълнително. Основните теми, които ще разгледам в тази връзка са следните. На първо място липсата на статистически данни. На второ място сложността във връзка с приложимото право, а също така и редицата дела, които са заведени пред Европейския съд по правата на човека и накрая протичащите реформи в страните, които изследваме. На първо място липсата на статистически данни. Тук нещата се свеждат до това да се определят границите на това явление отвличане на дете от страна на един от родителите му. Проблемът е следния. Родителите вече не живеят заедно и по този начин детето няма възможност да живее заедно с родителите си. По този начин се установява нова връзка между родителите и детето. Обикновено детето живее с един от родителите. И тук се появява една ситуация, в която се застрашава тази нова организация, тези нови отношения, когато един от родителите, който поема грижите за детето, заминава в чужбина. В този, по този начин се нарушават правата на един от родителите, а не толкова правата на детето да поддържа отношения с двамата си родители. Няма надежни данни за това колко често се срещат подобни случаи. Имайки предвид това, сега ми се иска да дам думата на колегата Джон Каран, който ще обясни как стоят нещата по отношение на статистическите данни. Джон Карън. Добър вечер. Аз ще разгледам тази част от презентацията по отношение на статистическите данни, от три гледни точки. Ограниченията в, по отношение на статистиката, на второ място разводите и също така смесените двойки в Европа. Имайки предвид последните резултати, които сме събрали в тази връзка. Преди да разгледам статистическите данни, трябва да признаем, че данните не представляват цялата картина, пълната ситуация. Последните данни са събрани през 2008 година от Хакската конференция и това се базира на молба, изпратена до националните власти, а не от други източници. Браковете и разводите и данните за тях се събират от Евростат до 2007 година, но страните продължават да събират данни в различни периоди и от различни източници. Ето защо няма как да направим съпоставка между тези данни. На първо място, под международен брак разбираме брак, в който единият родител е от съответната страна, а другия е роден в чужбина. Ясно е, че при разликите в населението Броят на тези бракове има малко значение. Това, което е по-интересно е каква е пропорцията на всички бракове в страната се в спадат в категорията международни бракове. Същото въжи и за разводите. В краткото време, с което разполагахме, установихме, че нещата се различават в отделните страни, според броя на населението и местоположението на страната пропорцията на международните бракове не се променя драстично. Събирайки тези данни, се появява един интересен модел за Европейския съюз като цяло. Про... Съотношението на международните бракове се увеличава до 2004 година, а след това със всяка година намалява техния брой период, който се покрива от проучването. По отношение на разводите, нещо, което е изключително важно в случая на отвличане на деца, в повечето страни се наблюдава увеличаване. Не драстично, но все пак, както показва тази схема, в целия Европейски съюз се наблюдава една постоянна тенденция в това отношение от 2003 година насам. По отношение на данните за отвличане на деца от родител, Основният източник е от Инкастат, Хакската конференция беше разпратен въпросник през 1999, 2003 и 2008 година към страните подписали Хакската конвенция. Целта е да се състави списък от с списъка на молбите в тези страни да се съдейства за връщането на детето в семейството. Резултатите са ограничени, но има един модел, който се очертава, а именно наблюдава се увеличение на броя на отвличане на деца от родител през последните 10 години. Така стоят нещата в Европа. Първата цифра, която е показана във всяка страна е за 2008, след това 2003 и 1999 година. В повечето страни молбата за връщане, молбите за връщане се увеличават. В Германия, Румъния, Франция, Португалия тази цифра е, е много висока. От 2003 до 2008 година се, получа, се наблюдава увеличение 50, с 56%. Тук се включва и Словакия, освен вече изброените страни. Това е просто като обобщение. И накрая, в е, изследването сме включили резултати от работата на Инкастат и то не е фокусирано само върху Европейския съюз, но все пак получаваме много важна информация. Родителите, които завеждат децата си в чужбина, са с по-голям риск да се, да се стигне до ситуация на трансгранично отвличане на деца от родител. Сега ще дам думата отново на доктор Претели, която ще ви представи останалите аспекти, свързани с оценката. Доктор Претели, имате думата. Благодаря. И така, правната рамка. Наистина положението тук е изключително сложно и нещата са много разнообразни. Източниците са международното право, а също така и нормите на международното право, европейското право. Европейското право и международното право трябва да се тълкуват и а, взимат предвид от съдиите. Основните инструменти са Хакската конвенция от 1980 година, също така и регламентът Брюксел 2А, където се предприема съответния подход от една страна се разглежда правото на попечителство на съответния родител, родителя, който е получил това право. От друга страна правото на посещение от страна на родителя, който не е получил родителските права на детето. Хакската конвенция залагат целта да се зачитат правата и на двамата родители родителят с родителски права и този с право на посещения. но ефективността на зачитане на правото на родителското право е по-силно от правото на посещения. Друг проблем е свързан с това, че отвличането е свързано с определението за отвличане. Съгласно конвенцията, отвличането се получава, когато родителското право, съгласно е, страната на пребиваване на е, малолетното лице, е нарушено. И трябва да се стремим към е, по-голяма интеграция на е, родителските права съгласно а, образуваното производство. Също така трябва да се знае, познава законодателството на съответната страна при а, провеждането на производства. Това, което се наблюдава е, че изключителната компетентност за взимането на решение за родителските права е в страната, където е пребивавало детето преди отвличането. Но първо трябва да се вземе предвид националното законодателство и правната практика на съда за невръщане на малолетни лица. Установява се, че не винаги се говори за законността и законовия характер на отвличането, но също така и как да се третират родителските права. Хакската конвенция освен това не отчита факта, че в законодателството на страните, в които се прилага, прилагат нормите на Хакската конвенция, правото на установяване къде трябва да живее детето не принадлежи като решение на родителя с родителски права, но също така трябва да се вземе съвместно с родителя, който няма родителски права, защото това решение трябва да се вземе съвместно и от двамата родители. Имайки предвид това, се питаме дали ограничението за свобода на придвижване на родителя с родителски права не трябва да отговаря на предходно ограничение на свободата на движение на другия родител. И това трябва да бъде с оглед на правото на посещение на този родител. Трябва да има паралелно право, което да бъде право на детето да бъде посещавано. Стои въпросът и дали съдебния спор в съда между родителите трябва да се ограничи защото в подобни случаи това не е в интерес на детето. Съпоставителното проучване, както посочих, едва сега започна, но вече се установяват следните аспекти. На първо място, държавите членки с неохота автоматично прилагат автоматичното връщане на малолетни лица, които са отвлечени, защото няма уеднаквени критерии за случаи на невръщане. Това се очертава и в проекто реформите, които протичат. На второ място, в страни, в които има по-ниска степен на автоматично връщане на малолетни лица, не се, се използва по-ограничено, в по-ограничена степен на посредничеството между страните. На трето място обсъждат се много различни видове реформи. Целите на тези реформи могат да бъдат обобщени в следните четири точки. Увеличаване ролята на посредничеството, скъсяване на сроковете за процедурата за връщане на лица, които са отвлечени, основаването на специализирани съдилища с специализирани съди, а също така да се разгледа и възможността съдиите да имат по-големи правомощия в взимането на решение да не върнат едно дете. Това са предварителни резултати на базата на първоначалното проучване. Това са предварителни резултати трябва да бъдат верифицирани спрямо другите страни, които ще бъдат включени в проучването. Благодаря ви за вниманието. Благодаря, господин председател. Благодаря. Ние ви благодарим, доктор Претели. Благодаря, господин Карам. Мисля, че това беше изключително интересна презентация. Вярно е, че това е проблем, който ще трябва следващия Европейски парламент да разгледа. Наистина това е сериозен проблем и той не е свързан само с някакви правни аспекти. Това е явление, което обхваща много а, богат набор от договори, а, основни права, не само правата на родителите, родители, които могат да загубят правото за посещения, но се засягат и правата на детето. Наистина, това е доста обобщаващ доклад, но въпреки а, това навлиза в много големи подробности и това е тема, която е в наш общ, общ интерес. Ето защо си мисля, че парламентът трябва да се фокусира върху това явление в бъдеще и трябва да предвиди възможност за допълнителен анализ. И така, набързо, ако има някакви въпроси, в 6.30 трябва да приключим, но ако имате някакви въпроси, заповядайте госпожа Анджелини. Благодаря. Благодаря и на двамата докладчици, които потвърдиха частично поне това, което така или иначе знаехме. За съжаление, данните наистина са неадекватни, недостатъчни и също така потвърждавате, че последните данни по отношение на разводите са от 2007 година т.е. от преди 7 години. Междувременно обаче това е явление, което се разраства и това засяга и свободното движение на хората. И то има съответните последици по отношение на това, че новите бракове, деца, правата на децата. Данните са неадекватни. Ето защо наистина и това се очертава и в това проучване, което е проведено. Анализът, който сте направили като цяло, ясно показва, че наистина трябва да се направи още много защото в крайна сметка не разполагаме с необходимите инструменти в случай на конфликт. И често се случва така, че това не са само спорове между родители, но може да бъде а, спор между държави членки, Министерства на външни работи, юрисдикции с различни норми и правила. Рискът за децата е, че те могат да се превърнат в пионки в тези игри, а това е наистина много сериозно. Искрено се надявам, че в следващия законодателен период и парламента, и комисията ще имат възможност да засилят и да подобрят проучванията и споделянето на данни, така че по-добре да се разбере явлението. А това няма как да стане, ако нямаме съпоставими данни като репери за предприемане на необходимите законодателни действия. Със сигурност трябва да се намери законодателен инструмент, за да се справим с явление, което става все по-разпространено. Аз съм омбуд извинете, омбудсманът, аз като междунар... омбудсмен, омбудсман за международното трансгранично отвличане на деца, получавам информация поне за един случай седмично. Няма институция, няма орган, който може да отговори на тези запитвания, на тези случаи. И така родителите са в отчаяние и причината за проблема може да бъде, че е имало някакво благоприятно решение от страна на съответния съд. Тоест, по този начин всички карти са в техните стран... ръце, но няма как да се отстояват техните права. И така, в заключение, нека да посоча, че на 15 април в Страсбург ще проведем една конференция с участието на комисар Рединг и по време на тази среща ще представим първата част от това изследване. Благодаря. Благодаря. приемам, че не разполагате с броя на издадените европейски заповеди за арест, въпреки че подобни въпроси могат да бъдат решавани с Европейската заповед за арест, т.е. с издаването на такава заповед. Когато говорим за това, че майка отвлича собственото си дете, това е смешно. Същото би било, ако е, не би било същото, ако чуж човек отвлече детето. Искам да ви задам един определен въпрос. Често става така, че след сложен развод, майките, които са получили правото на попечителство, попадат в капан. И това е много лошо за детето когато родителите се развеждат, друга, другият родител не иска да допусне, дали ще бъде майката или детето, не разрешава да, не разрешава да се върне в родната държава. Познаваме такива случаи. Това са истински капани. Не може ли да, да стане така, че изходът от тези капани да стане чрез повторна проверка на, конвенцията, на Хакската конвенция. Хакската конвенция не съдържа ли никакви решения по този въпрос? Трябва да имаме предвид а, Euh, Трябва да имаме предвид различните елементи, като разполагаме с наличните данни. Е, трудно, трудно, печално, мъчително е положението. Ако можете да ни разясните някои е, елементи, кои, кои страни членки, примерно, и пред граждани на кои страни членки създава тези проблеми? И по какъв начин стигнахте до решенията, които предлагате? И а, имате ли някаква представа какъв брой деца, за какъв брой деца става дума? Now back to you, back to the podium. Доктореса е- И така, господин Корес, искате ли да направите окончателен коментар? Благодаря на всички за това, за тази мотивация да продължим с проучването. Искам да ви кажа нещо. Съгласна съм, че понятието отвличане на дете не е много подходящо. Не мисля, че когато единият родител отвлече дете, това може да бъде сравнено с ситуация, в която чуж човек отвлича детето. Родителят, който нелегално извежда детето в чужбина, не постъпва правилно, но го прави на своя родителска отговорност. Да, нелегално наистина, но не може да бъде сравнено с отвличане от друг човек. Не може да бъде приравнено. Затова може да се каже, че гледано като понятие, това може да бъде подобрено. Трябва да помислим как да го направим. Що се отнася до балансирането между свободното движение и ограниченията на свободното движение на родителя с родителски права, това подлежи на проверка. Ние се занимаваме все още с този въпрос и затова не искам да говоря припързано. Обаче трябва да спомена следното. Дори да е имало международен развод и двамата родители да се превръщат в заложници един спрямо друг, тогава ограниченото право на свободно движение може да бъде оправдано за благото на детето. Тук обаче трябва да има баланса. И не искам да се изказвам по този въпрос, тъй като проучването все още е в ход. За данните за отделните държави, засегнати от проблема. Искам да изчакам и с това изказване до края на проучването. Ще видите в проучването, кои държави са засегнати повече? Къде процентът е по-висок? При статистическите данни винаги съществува проблемът, че през последните години семейното право стана изключително комплексно. Не всички партньорства са регистрирани. Когато има международно отвличане на непълнолетно дете, това касае не само а, жените двойки, не само тези, които живеят а, а, в житейско партньорство, но това засяга всички двойки. Това не зависи задължително с факта, че родителите са с различно гражданство. Може да става дума за двойка, която е с еднакво гражданство, но след развода един от родителите намира партньор в чужбина и излиза с детето в чужбина. Трудно е да се намери единодушие, но мисля, че е, статистическите данни могат да посочат това. Трябва да се помисли за броя деца, които а, са засегнати от това във връзка а, с статистическите данни. До момента от проучването, което успяхме да направим, не се натъкнахме на държава, която води статистика на браковете и разводите, в които има засегнати деца. Все още чакаме информация от някои централизирани органи, органи, които събират данни в различните държави членки. До момента обаче, като че ли няма такава информация, не записват тази информация, което не ни помага особено. Благодаря. Искате ли да добавите още нещо? Тогава благодаря на всички. Беше много интересно. Жалко, че това проучване и този въпрос се засяга едва в края на мандата. Темата е интересна. Аз съм много мотивиран въз основа на поставените въпроси. Разбира се, има сравнителен анализ, който се прави. Ситуацията е много различна за отделните държави. проучването задължително трябва да бъде задълбочено. Трябва да се разгледа и начина по който се изпълняват задълженията във връзка с международните договори. Въпросът за хармонизирането, въпросът за правните понятия също е важен. Дали наистина става дума за отвличане на непълнолетно лице или не? Както казах, темата е изключително интересна. Трябва да се намерят практически решения, които да бъдат релевантни за гражданите, които са и подложени на такава ситуация. Благодаря още веднъж на всички. Благодаря и на Швейцарския е, институт по сравнително право. Можете да разгледате тяхната веб страница и да видите с каква база данни работят. Това беше за днес. Следващото заседание на комисията Либе е на 10 април, ако не греша. На 10 април тук в Брюксел. Благодаря.